поради... но всъщност не е имало и санкции за тях. Еврото е на много слаби основи поставено. Европейските политици не направиха много. Гръцката криза възникна и тя засяга не само гърците, но всички граждани на Европа. Нашето демократично задължение е да покажем всички причини, да очертаем всички отговорности, за да можем да си извадим необходимите полки на нас не е непременно ни е необходима резолюция, а по-скоро основен анализ, където се посочват всички фактори. Как можем да се погрижим споразуменията за бюджета и държавния дълг да се спазват, когато искаме да укрепим економически и паричен съюз, трябва да се работи из основи. Няма смисъл да надграждаме върху слаби основи, поради което трябва последователно, прозрачно и строго да се прилагат правилата и да се спазва една система, която дава възможност за повече независим контрол и автоматични санкции. Как трябва да се укрепят основите на Европейския съюз? Това е моят въпрос и е, очаквам с нетърпение отговора от Европейската комисия.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 пакта за стабилност и растеж, парламентът и комисията постигнаха държавите членки да не трябва сами да вземат решенията. Сега комисията има повече права и трябва да разчитаме на това комисията да ги изпълнява правилно, но реакциите на кризата показват, че а, този пакт е много необходим. Необходим е за оцеляването Комисията има голяма отговорност и тази отговорност е, искаме да напомним комисията за тази отговорност. Правилата на пакта трябва да въжат за всички държави членки. Няма големи и малки държави членки, когато става дума за цифри. И цифрите си остават цифри, дори като ги обърнем и преобърнем не искаме, не приемаме анализите да бъдат тълкувани. Искаме една обширно публикуване на анализа на комисията и съвета. Искаме независими анализатори, е, които да правят анализите на бюджетите на държавите членки. Апелираме към комисията да поеме своята роля на неутрален оценител. Това е важно за бъдещето на пакта за стабилност и растеж. Благодаря. Искам да помоля колегите за тишина. В 8 часа ще започнем с гласуването. За сега обаче трябва да, до тогава трябва обаче да приключим с тази точка. Господин Уртасон. Eh, да, много е интересно да се види какви са критериите е, за пакта за стабилност и растеж, каква е прозрачността. Ясно е, че тук има проблем. Много групи формулираха е, въпроси, защото е необходимо да бъде много по-стрикни по този пакт. Много често обаче нормите застават на пътя на добрите инициативи. Затова искаме да попитаме каква е реалната гъвкавост по този пак. Дали тя е достатъчна? Гъвкавостта до сега винаги е била използвана, за да се даде правна форма на нещо, което де-факто вече е направено. Ясно е, че след съобщението от комисията за гъвкавостта можем да очакваме някакво подобрение, но така или иначе нормите трябва да са ясни и комисията е необходимо да обясни какви критерии е използвала, каква методика, например, за економическия анализ на пакта. Това е много важно също така да обясни кога използва нисходящ економически анализ и кога използва възходящ економически анализ за оценка на усилията за реформи на държавите членки. Необходимо е и да обясни как са формулирани препоръките към съвета след влизане в сия на пакета от 6 законодателни акта. Счита ли комисията, че съобщение КОМ от 2015 е, година 0012, което тя цитира в своята препоръка до съвета, е правно съвместима с разпоредбите на пакта за стабилност и растеж? Uh, Благодаря, господин Зани, две минути. Благодаря, господин председател госпожо председател. Искам да направя една оговорка и един анализ през декември. Изпратих едно есе на всички колеги. Есето е от професор Гардиньо, той е университетски професор и той посочва много от причините за настоящата криза. Една от тях е приемането на пакта за стабилност и растеж което налага на държавите членки абсурдна бюджетна принуда и всъщност нарушава правилата на европейските договори. Тук е, ясно проличава целта на държавите членки да имат е, бюджет е, с положителен баланс – и когато вече няма възможност за дефицит, а това сега е единственото решение, е, се получава такава картина. Чрез пакета от 6 и 2 законодателни мерки фискалния пакт е, всъщност е, не дават възможност за растеж на държавите членки. Става за балансиран бюджет, но това не е гаранция за растеж и развитие. И тук трябва да се прибави това, което се предвижда в основните договори е, като източник за обточното право, а именно предвижда се възможност държава да прави дългове с цел растеж в рамките на допустимия дефицит, поради което искам да чуя от комисията как следва да се тълкува това ясно противоречие и какво смятате да направите, е, за да постигнете решение до кога правилата ще се тълкуват съгласно интересите. Те, например, не се спазват от Германия и Франция. Затваряха си очите, поради което настъпват проблеми. И е, също и германския търговски излишък. Тук също не се спазват правилата. Винаги се действа срещу Славия. Благодаря следващият оратор, госпожа Елиза Перера, за две минути. Президент, сина президент, карш колегаш. Благодаря, уважаеми колеги. Къвкавостта, която използва комисията при прилагането на пакта за стабилност и растеж, не е гъвкавостта, която ще опосредства прилагането на правилата за доброто економическо управление. Гъвкавостта е заложена в правилата отдавна, но въпросът е, че комисията, вероятно заради идеологически причини, никога не използва гъвкавостта. Европейските социалисти подкрепят решението на комисията сега за прилагане на гъвкавостта и да адаптират пакта за стабилност и растеж към спецификата на всички държави членки. Само така може да преодолеем финансовата и економическа катастрофа в държавите членки. Както казахме и преди малко, трябва ни повече прозрачност при прилагането на настоящите правила. Структурни реформи са необходими. В този е, контекст социалистическата група иска да попита комисията следното. Каква е методологията за оценка на бюджетните, на фискалните позиции на държавите членки за оценка на отклоненията от потенциалното БВП за структурното салдо и за прогнозирания ръст на БВП. Как се изчислява добавената стойност на структурните реформи? Интересуваме как комисията ще изчисли влиянието на препоръките си по отношение на сближаването и конвергенцията на държавите членки. Госпожа Матиес. E Благодаря, господин пред. Наистина, планът за стабилност и растеж е важен, но според мен той имаше доста негативен, негативно влияние, защото няма демокрация, няма прозрачност. Е, какво виждаме? Дълговете се увеличават и това е правилото. Това е основната тенденция. Искам да попитам комисията дали си изведе, извади полуки от тази ситуация или пък ще изменят фактите отново. Комисията трябва да промени фокуса си, трябва да разбере, че економиите не, не, не произвеждат резултатите, които се очакваха от тях. В Ирландия, например, частният дълг беше в основата на проблема, не публичният дълг. Комисията ще започне ли да наблюдава и да контролира и излишъците. Аз съм шокирана от начина по който комисията гледа на излишъците. Е, наказват се страните с дефицит, а другите не. Тоест, използват се двойни стандарти. Един, едни стандарти за богатите страни и други за бедните страни, страните с проблеми. Санкциите трябва да се преосмислят. Трябва да има санкции и срещу страните с излишък. Тези страни никога не са били наказвани. Искам да зная дали комисията в крайна сметка ще приложи здрав разум и ще оцени по достоинство ситуацията, защото това е важно за всички инвеститори. Госпожа Голар. Благодаря, госпожо комисар, за това, че сте сред нас, защото е деликатен този въпрос, как се тълкуват резултатите от пакта за стабилност и растеж. Обръщате ли ми внимание, госпожо комисар? Надявам се, че приключихте разговора си. Благодаря, господин комисар. Радвам се, че ме слушате. Всъщност, ние поставихме своя въпрос, защото предишната комисия, там се борихме с комисаря Оли Рен, трябваше да бъде помолена, за да сме сигурни, че пакта за стабилност и растеж се обяснява добре и че се изпълнява еднакво от всички членове. Вие не мислите ли обаче, че би трябвало, когато има реформи, да се обръща внимание и на държавите членки и разликите между тях? Благодаря. Кълнина Лукашевица от името на съвета има 3 минути. Комисар Кунгс, годате депутати. Господин председател, господин комисар, уважаеми депутати, благодаря ви за поканата да говоря по този важен въпрос, а именно прозрачността на прилагането на пакта за стабилност и растеж. Пактът за стабилност и растеж е много важен за функционирането на Европейския съюз. Той задава правилата, рамката за стабилна бюджетна политика, и финансова устойчивост в целия съюз. Когато оценяваме бюджета на държавите членки, тези правила ни дават достатъчно пространство за оценка и за отчетност и да вземем предвид също така и спецификите на държавите членки. За това е важно да имаме е, достоверно и надежно на оценка на ситуациите в държавите членки. Тези аспекти бяха повдигнати и по време на предишните дебати с госпожа по, по, по доклада Береш. Тук смятам, че са въведени съществени подобрения по отношение на економическата политика. Трябва да кажа, че новата институционална архитектура укрепва ролята на комисията. Също така, новите правила означават и повече отговорност и прозрачност за държавите членки. Всички документи, свързани с процеса, са налични на нашата страница. Съветът в дискусиите си разчита на независими на независимите анализи на комисията. И те също са налични в работните документи на службите. Ние използваме информации от държавите членки, особено когато става дума за мерките, прилагани в държавите членки при взимане на решение. Когато говорим фискал... за фискалните позиции на държавите членки, постигнахме споразумение с които искаме да постигнем стабилна и устойчива фискална ситуация. Същия подход се използва и за дефицита, както беше в случая при Франция. Трите приоритета Европейския семестър поощрява инвестициите, на второ място структурни реформи и на трето място отговорна фискална политика. Това са основните три елемента, които трябва да се прилагат заедно. Структурните реформи и инвестициите са важни и това е подчертен, на комисията. Необходима е и гъвкавост при прилагането на пакта за стабилност и растеж. Трябва да използваме тази гъвкавост ще продължим работата си по прилагане на принципа за гъвкавост. И накрая искам да кажа, да осветля ролята на пакта за завършването на економически и паричен съюз. През октомври 2014 година Европейският съвет изготви преглед за бъдещото развитие на е, паричния економически съюз. Докладът на петимата председателя задава препоръки към държавите членки и решения в дългосрочна перспектива. Утре съветът ще говори за този доклад. Съветът е готов да работи във всички формати много продуктивно и конструктивно. Както бе споменато днес вече, много е важно да направим всичко възможно, да осигу... за да осигурим сближаването между държавите членки, защото по-нататъчно раздалечаване между еврозоната и от другите страни и между държавите членки по принцип може да подкопае целия Европейския съюз. В този смисъл аз се надявам на вашата подкрепа. Надявам се да може да изработим цялостна визия, около която може да се обединим. Визия за бъдещето на пакта за стабилност и растеж. Благодаря казва председателят, председателката. Колеги, искам да ви помоля за тишина. А сега господин Катайнен има думата. Madam honorable members, е, Госпожо председател, почитаеми членове на парламента, комисията също държи на прозрачността е, при прилагането на пакта. Ние трябва да се грижим за интересите на гражданите. Доста неща могат да се кажат, но нека първо кажа какво вече е направено. Ще говоря за прозрачността и след това ще се спра и на други въпроси. Комисията извършва бюджетен надзор, както знаете, който се основава на прогнозата по страни комисията оповестява съответно и економическата информация за държавите членки. Ние имаме своите доклади по държави с обхватен економически анализ и преглед на процедурите по макроекономически дисбаланс, когато те са необходими. А, що се отнася до фискалния надзор, то оценките на комисията се допълват от подробния технически анализ на службите. Този анализ също се оповестява публично. Всички тези документи могат да се намерят на веб страницата на комисията. Начинът на изчисление също – със сигурност за нас е важно да улесним достъпа до информация. Благодаря, че ни обръщате внимание. Мога с радост да заявя, че подготвяме нов вариант, който се нарича Ваде Мекум. Това е нов документ по пакта за стабилност и растеж, който ще дава много по-ясни разяснения за методиката, за случаите, когато сме започвали процедура за свръхдефицит. Това са техническите елементи на анализа. По-настоящем всички резултати и методики както и нисходящите и възходящи економически оценки. Всичко това е публично достояние, както казах, може да се намери на веб страницата на комисията. Разбираме е, все пак, че е необходимо по подробно разяснение и точно на там сме насочили усилията си. Що се отнася до вземането на решения, когато те се вземат от е, съвета на комисарите, те са политически, но се съобразяват с определени фактори и приложимите норми. Например, нормата за 3% дефицит. Нещо, което е залегнало в договорите, а комисията е пазителка на договорите. Що се отнася до гъвкавостта, ние имаме съобщение, което дава допълнителни обяснения. Ние задаваме насоките без да променяме правилата. Разбира се, темите са сложни, економическите анализи също и за това трябва да се работи по прозрачността, по предсказуемостта. За тази цел комисията ще направи своето обяснение по пакта за стабилност и растеж, без да го променя. Всичко това е важно и за паричния съюз, както и за устойчивия растеж, по-общо казано. Сега, когато растежът започва да се усеща, усилията в тази насока са още по-важни. А докладите по държави ще бъдат оповестявани три месеца по-рано, откакто сме го правили преди. Имаме доклада на пете председатели, правим прегледа на изпълнението на шесте предложения. Всичко това е важно. Почитаеми членове на комисията, на парламента, извинете, комисията е твърдо решена да подобри работата си и натам са насочени усилията ни. Благодаря. Сега Давам думата на ораторите от отделните политически групи. Моля, колеги, запазете тишина в залата. Желая и да ви удомя също, че вече няма възможност за използване на синя карта. Днес отпада и е, процедурата на спонтанни изказвания. Господин Розати. Благодаря. Пактът за стабилност и растеж е важен инструмент за финансовата стабилност държавите членки, но цялата тази дискусия показва, че е, нито депутатите, нито държавите членки са особено доволни от приложението на пакта. Радвам се, че комисар Тайнен обещава да подобри прилагането на, на пакта. Може би би трябвало да помислим една допълнителна мярка за дефицита а, и съотношението с БВП. Независимо от вида на дефицита, дефицитът показва слабост. Това дефицитът а, сочи само една краткосрочна а, характеристика на бюджета и това не е устойчива бюджетна политика. Приемат, предприемат се много бързи мерки, мерки на момента за преодоляване на този дефицит, което не е разумно. А, структурният дефицит не е винаги видим. А, той зависи до голяма степен от БВП, а това е концепция, която също зависи от начина на представянето й. Така че един от възможностите за подобряване на ситуацията е вземане на съотношението с БВП. Това ще осигури устойчивост. Благодаря. Следващият колега, господин Луке. Уважаеми дами и господа, аз съм малко очуден от е, изказванията на предишните оратори, защото оттам проличава позицията, като че ли има обективи въз... методи за обективност обективиране, е, че могат с тях да се измерят е, ясно някои явления. Това не е така. Говоря в качество на бив професор по макроекономика. Има изключително широко поле за оценка, има различни подходи, които могат да се приложат при анализите и различни цифри могат да се използват при калибрация, могат да се използват различни методи, които априори не са нито правилни, нито погрешни. И всъщност това, което чувам, показва един тотално погрешен подход. Прилагането на пакта за стабилност и растеж винаги ще бъде непрозрачно. Това трябва да ни е ясно. Този пакт в настоящата му форма просто персе е непрозрачен и единствената възможност да се стигне до разбираеми правила, да се върнем към основните елементи на Мастрийския договор, а именно клауза за неоказване на съдействие при бюджетни дефицити. Um, Благодаря. Следващият колега, господин Приора. Благодаря. Пакта за стабилност и растеж според мен е пълен провал. Той трябва да се нарича пакт за нестабилност и липса на растеж, защото политиките на строги бюджетни економии само усложниха и влушиха положението в държавите членки, които ги приложиха, попречиха на възстановяването на стопанската дейност. Липсва прозрачността в изпълнението на пакта, но дори и да имаше тя, нямаше да ни свърши никаква работа. Грешен е принципа. Изхожда се от два погрешни постулата, че на първо място економическите политики трябва да са и политики на економии. На второ място, че тези политики трябва да се прилагат еднакво към всички 28 държави членки. Но мисля, че беше много по-важно тези 28 държави членки да се водят от своя суверенитет, да им се даде глътка въздух, за да излязат от кризата. Прекъсва председателката. Следващият оратор, господин Мария, с една минута. Благодаря. Е, ЕКОФИН прилага двойни стандарти при, при панкта за стабилност и растеж. Когато става дума за Франция и Германия, той позволява не спазването на правилата, но когато става дума за Гърция, то Екофин е много стриктен и изисква финансово адаптиране, което кара хората да обеднеят. Тройката задушава развитието на пакта за стабилност и растеж. Това е недемократичен инструмент, който се опитва да контролира демокрацията в страните. Ако Гърция трябва да се освободи и би се освободила от финансовия надзор, то тогава е, и ако трябва да прилага тези правила, то тогава би трябвало да изисква компенсация от войната. Това са 160 милиарда евро плюс лихви, защото Гърция бе кредитор на Германия през войната. Благодаря. Господин Буанано за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, имам чувство, че съм в бар, а не в а, пленарната зала на Европейския парламент. Госпожо председател, трябва да кажа, че въпреки, че тук някои само крещат, а, а, комисар, ако работеше в частно предприятие, отдавна вече щеше да бъде уволнен, защото не върши никаква работа. Съединените щати създават по-малко правила, за да може да има по-, по широка и по-добра конкуренция. Дори ними, който е на 12 години, разбира, че правеното от американците е много по-ефективно, отколкото европейските правила. Единството нещо, което може да направи за Европа е да даде пари за незаконните иммигранти. Европа не може да реши нищо. Само това се опитва да решава. Благодаря. Думата има комисаря Катайнен. Госпожо председател, благодаря ви за оживената дискусия. Всички мнения успяхме да а, чуем. Като в общи линии идеята беше, че а, като че ли няма никакви правила в економиката, а пък други казаха, че правилата са слаби и трябва да бъдат затегнати а, и трябва да се прилагат по-стриктно. Целта на днешната дискусия беше прозрачността при прилагането на пакта за стабилност и растеж. Много хора казват, че правилата не са достатъчно прозрачни. И това води до много въпроси във връзка с правилното тълкуване на тези правила. Някои казват, че комисията тълкува правилата твърде разширително, трябва да ги а, тълкува по-стеснително. трети пък казва, че са прекалено строги, трябва да ги отслабим. Основната ни идея беше прозрачността. Първо трябва да сме наясно какво означават правилата. Не е много ясно какво означават правилата. Ако а, не е ясно какви са те, то следват и критики. Сега, разбира се, е, ние всички гледаме доклада на петимата председатели и мислим как допълнително да доразвием тези правила. Аз лично бих казал, че трябва да се насочим към прилагането на нашите правила. Както казах по-рано, Европейската комисия подходи изключително гъвкаво в пакта за стабилност и растеж. Но можем ли а, да кажем, че сме останали в границата на този пакт? Един от аспектите, на които не обърнахме време в миналото, беше структурната страна на нашата економика. Тук не става въпрос само за дефицит или за ниво на задлъжнялост. Става въпрос за силните и слабите страни на нашата структура – затова ви предлагам да отделим повече внимание на структурата на нашата економика. Ако погледнете държавите, които изпитват трудности, ще видите, че техните трудности са свързани с структурата, а не с конкретния цикъл на економиката. Затова смятам, че не трябва да говорим само за набор от правила, които се прилагат относно дефицита, прак, който може да бъде надвишен или да не бъде достигнат, нека да насочи вниманието си към структурата на нашата економика. Благодаря ви, госпожо председател, още веднъж за, веднъж за оживената и полезна дискусия. Това не е последния път, в който обсъждаме пакта за стабилност и растеж, а трябваше. А, необходимо е обаче допълнително да задълбочим европейската интеграция, както и данъчните структурните правила. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Калинина Лукашевица за две минути. Само две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря за този дебат. Той е много важен. Изключително важно е да стабилизираме фискалното състояние на Европейския съюз. Така ще се постигне е, устойчивост ще, е, в економическото развитие и повече заетост. Европа се нуждае от е, стабилност и от растеж. Едновременно постигане на трите основни приоритета стабилност, растеж, реформи всичко това е изключително важно. Е, без е, тези три приоритета няма да постигнем успех. Днешният дебат е, потвърди, че финансовата стабилност е изключително важна и че нашият пакт за стабилност и расте ще играе много съществена роля в бъдещите ни планове. Държавите членки се нуждаят от стабилност и растеж. Необходима е економическа конвергентност, интегрираност на финансовите пазари и дисциплина, фискална дисциплина. Държавите членки е, би трябвало да проявят готовност за по-голяма интеграция. И е, още нещо, което също е много важно политическа отговорност, легитимност, за да постигнем именно по-голяма политическа отговорност, се нуждаем и от по-тясно сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти, както и тясно сътрудничество с социалните партньори. Членовете на Европейския парламент приключват в момента с последния дебат по време на латвийското председателство и за това им благодаря за плодотворното сътрудничество и интересните и полезни дискусии, които сме водили заедно в Европейския парламент. Благодаря им. Благодаря ви. Благодаря на благодаря на държавния секретар. сега